Приветствам делегацията от учениците от Юкле. Те работиха по един проект в Замбия. Добре дошли! Добре дошли в Европейския парламент. Дами господ... госпожа госпожана Рона Рована Плумп ме уведоми, че е избрана да стане член на правителството в Румъния, съгласно